Давам думата на госпожа комисар Георгиева. Uh, thank you, mr president Honorable благодаря, госпожо председател, уважаеми депутати. Благодаря за поканата комисията да направи изявление за споразуменията за тютюна. Тези споразумения бяха въведени като инструмент в нашата борба с трафика с цигари. През 2004 година бе подписан първия с с съгласието и, по, и с помощта на парламента. От тогава вие сте ключови ни е, сътрудники в борбата с е, тази контрабанда, която изсмуква пари от е, бюджета. Знаете, че всяка година се губят около 10 милиарда евро от контрабанда като това се отразява главно на страните членки, но естествено и на бюджета на Европейския съюз. И ако мога да очертая контекста, 28 страни членки през 2013 година имаха доход от закон на продажба на цигари над 90 милиарда евро. Тоест, те са загубили над 10% от е, доходите си, което биха били от полза за гражданите, именно поради подобна престъпна дейност. Което означава, че борбата с контрабандата с цигари финансово е много важна. Също така, трябва да отчетем, че това има и отрицателно въздействие върху политиката ни за здравеопазване, за е, за определяне на национално ниво на цените, които се определят така, че да възпрат особено младите от това да започнат да пушат. Като е, контрабандните цигари е, са, е, могат да се закупят, включително и от млади хора, на много по-малки цени. И е, тъй като контрабандата на цигари е основен източник на организираната престъпност, това има отражение и в борбата с именно организираната престъпност. Ние имахме имаме стратегия за борба с организираната престъпност и ограничаването на каналите за контрабанда е част от тази борба. Европейския парламент подкрепя идеята тази борба да се изведе на световно ниво. Защо? Защото контрабандата на цигари е явление на световно ниво и съответно решението трябва да се търси на това ниво. Рамковата конвенция на Световната здравна организация за борба с тютюнопушенето е на лице и ние приехме решение тя да бъде ратифицирана от Европейския съюз. Процесът на ратифициране обаче ще отнеме време. За сега 40 е, ратификации трябва да има, за да може протокола да влезе в сила, но до този момент са се осъществили 7 такива. Така че дори да се достигне тези, тази цифра от 40 ратифицирали, все още не сме е, сигурни, че е, ключовите страни на транзит и източници на контрабанда ще подпишат този протокол. Ние много сериозно а, е, приемаме своята задача да работим за това именно тези страни да ратифицират протокола и то достатъчно на време. Също това искаме да се започне на време и с прилагането на директивата за тютюневите изделия. Тя обаче не може да бъде ефективна в борбата с контрабандата на цигари извън Европейския съюз. И именно в този контекст, в, в този момент се налага да търсиме дългосрочни решения посредством други инструменти, с които разполагаме включително, примерно, споразуменията за борба с фалшивите цигари, с големите компании, тютюнови компании. През 2004 беше подписано споразумението с Philip Morris International и е, там се въвеждат нови понятия, да проследиш и да е, също да се знае от кой продава, откъде идват, както и разпоредви за е, борба с пране на пари. 25 е, милиона долара, от които почти 90%, даже малко над 90%, е, компанията дава на страните членки за тази борба. Споразумението е правно обвързващо и по този начин а, могат да се налагат изисквания, които по законодателен начин не биха могли да се осъществяват. Примерно, иземване на пратките без да се докаже виновност. Тоест, а, по този начин се създават допълнителни финансови стимули да се спазва законодателството. Моя предшественик, комисар Шемета, вече говори пред парламента, че сме се срещали с а, Филип Морис Интернашнъл, така както се предвижда от споразум... Е, в споразумението и компанията тогава каза, че е готова да обсъдиме едно продължение на това споразумение. Оценя... Е, в момента правим оценка. Е, знаете, че всъщност най-голяма заплаха са ефтините цигари, не които идват от най-големите компании. И тъй като регулаторната рамка също има отношение към тези неща. Тя ще определи нашия подход към бъдещи споразумения. След няколко седмици ще приключим с оценката. Естествено, ще, го, ще я оповестим и пред парламента и в публичното пространство. Основните цели на споразумението с Филип Морис International е, е целта да се ограничат техни продукти на черния пазар. Това е постигнато между 6 и 14 година. Страните са изели е, цигари с 25% по-малко е, тютюневи продукти от Филип Морис. 85%, извинявайте. Като тук става дума за различни техни продукти. И сега а, обсъждаме и други стъпки с цел да продължим борбата с незаконната търговия в интерес на здравето на нашите граждани. Съвсем може би това, което правим сега тук е много важно, т.е. ние да чуем какво имате вие да кажете за, по тази тема. Ние, разбира се, ще ви информираме докъде е, сме стигнали по тази много важна и много-много чувствителна тема. Благодаря ви и понеже виждам тук в залата представители на зелените, искам да благодаря за тяхната инициатива. Мисля, че вие сте част от тяхната група. Къде са зелените? Добре, извинявайте, извинявайте, обърках се. Трябваше да спра там, където се бях приготвила да спра, но знам, че се интересувате от темата и много ви благодаря за това. Ще се разберем по-късно. Много ви благодаря, госпожо Георгиева. А, сега давам думата на господин Саварма за две минути. Благодаря ви, господин председател. Госпожо комисар, благодаря ви за това, че в момента правите всичко, което посилите ви в момента. Високо оценяваме факта, че Правите това изказване от името на Европейската комисия за споразуменията между Европейската комисия от името на Европейския съюз и големите тютюневи компании за тютюневи изделия. При все това е очевидно, че тези споразумения би трябвало да бъдат много по-прозрачни и отворени. В настоящият вид документите са достъпни за нас в специална читалния за няколко часа и то след доста проблематична кореспонденция с вашия предшественик. И се оказа, че всъщност ни трябва специализиран адвокат, за да разберем изобщо какво е съдържанието на тези документи. Сега с нетърпение очакваме оценката на Европейската комисия за предимствата на настоящите споразумение, или по-скоро споразумението с Филип Морис International, оценка, която ще бъде публикувана през следните няколко седмици. Но мисля, че трябва да продължим по-нататък. Трябва да се промени начинът по който изобщо се водят преговорите. Парламентът би следвало най-малкото да бъде информиран за преговорите докато те протичат, а не след като целият процес вече е приключил. Още по-добре би било да ни поканите и да вземем участие в преговорите като наблюдатели, и а, ние да изказваме нашата оценка дали е добра идея да бъдат продължени тези споразумения, с какви цели и какво ще постигне, ще спечели Европейския съюз с удължаването на тези споразумения. Тук говорим за, дана, за парите на накоплаците и в момента на накоплаците имат а, чувството, а, че са изолирани от а, един процес, който може да има голямо значение за тях самите, граждани на Европейския съюз. В крайна сметка, как могат да бъдат представени нашите граждани, ако Европейския парламент не не е надлежно информиран. Благодаря ви. Но... Благодаря. Госпожа Аяла Сендер, имате две минути и половина. Благодаря, господин председател. Госпожо комисар, вие сте имали Имахме дълго заседание при закрити врата. Радваме се, че сте тук и ви благодарим, че сте тук, за да обсъдиме ам, незаконната търговия с а, цигари, които всъщност поради която губиме толкова много пари. Това са престъпни, наказателни е, действия, но също но не можем да контролираме достатъчно добре и пазарите. На пазара се появяват както контрабандни, така и фалшиви цигари и липсата на контрол е, е опасна и представлява опасност за нашите граждани. Така че е хубаво да се е, присъединим към инструмент, с кой, който може да се бори в световен мащаб срещу това явление. Ние бихме искали обаче преговорите да се водат на открито, на светло. Ние искаме да знаеме, дали, да можем да преценим дали тези споразумения биха били полезни за борба с злото и дали може да има наистина един добър контрол на финансовите потоци. Борбата срещу фалшификатите е, е необходима и тя трябва да се води повсеместно, но ние бихме искали да проследяваме преговорите стъпка по стъпка, етап по етап, както това е предвидено в договори. Същевременно не трябва да имаме и максималистични искания. Ние от друга страна не бихме искали продажбата на цигари да се разраства и да, да се е, увеличава. Бихме искали да получиме вашето изследване, за да можем да имаме някаква представа за състоянието на нещата. Бихме искали да се борим за здравето, но и за економическото здраве на Европейския съюз. Благодаря ви. А сега давам думата а, на госпожа Сашко. Днешним ми е ответви. Госпожо комисар, темата с която се занимаваме днес е, е щекотлива, а и противоречива. Също то се отнася и за общия контекст. Няма публично, обществено искане тази индустрия да се разраства, затова ние се опитваме да ограничим. Отчитаме също така, и влиянието на тютюнопушенето върху човешкото здраве, но е, все пак става дума за индустрия, от която се очаква да бъде конкурентно способна и да функционира на пазара. Тя също така до, принася и за значителни доходи на е, в националния бюджет. За това и трябва да можем да съчетаем тези три измерения в законодателната рамка, което е много амбициозно съществуващото положение не е идеално. Някои неща трябва да се променят. Особено необходимостта да има справедливо е, разпределение на средствата, които идват от глоби на производителните на тютюневи изделия. Също е необходимо да се хармонизират съответните споразумения е, и техните условия. Защо е, са само тези три споразумения на лице. Те ще решат ли проблемите? Смятам, че ние трябва да е, знаем е, какво съдържат те в подробности, защо изтичат по различно време. После, контрабандата не е ли част от други явления, които не се покриват от тези споразумения? Например, е, насищането на пазарите с нисококачествени цигари – особено в страните, които са в непосредственото съседство на Европейския съюз. Има синя карта за вас. Готова ли сте да приемате? Да. Заповядайте. Ораторът няма микрофон. Благодаря, господин председател. Много внимателно слушах обясненията на колегите. И имам един общ въпрос. Сега, говорим за битка. Госпожа комисарят описа е, всичко. Става дума за пари. Пари е, от престъпниците, пари, които влизат в е, правителствата. Но смятате ли, че политиката на комисията, Европейската комисия в момента е достатъчно подходяща за предотвратяване на бъдещи такива престъпления? Благодаря за въпроса. Съвсем правилно посочвате, че настоящата политика не е, е достатъчно адекватна. Казах, че има нужда от промени. Е, говорих за три основни такива. Ако имахме повече време, бих могла да ви представя и други е, промени, защото политиката ни определено трябва да бъде променена. Господин Де Йонг, минута и половина. Много ви благодаря, господин председател. Благодаря и на госпожа комисаря за нейното изявление. Мисля, че всички сме съгласни. Фалшификацията и контрабандата на цигари са явления, срещу които трябва да се борим. Първоначално необходимостта да се сключат споразумения с компаниите, производители на тюневи изделия, се дължеше на съдебни спорове. Сега обаче очевидно, че действията на тютюневите компании продължава въпреки е, влизането в сила на директивата за тюневите а, а, изделия. Дори и те са започнали съдебен процес е срещу Европейската комисия, така че това не са някакви много щедри компании, чиновите компании. СЗО също смята, че те не трябва да бъдат третирани като всяка останала компания или останалите лобистки групи групи. Не, това са специфична категория компании и лобистки организации. Всеки път, когато аз а, приемам представител на, на лобито на чутеновите изделия в кабинет си, трябва ясно да, да обясня как, защо и какво съм проговарял с него. Сега и вие трябва да спазите същите тези изисквания. Длъжни сте да ни предоставите всички сведения, с които разполагате от страна на тютюновата индустрия. Дължите ли го на нас, Европейски парламент, и преди всичко дължите на европейските граждани. Аз държа, госпожо комисар, европейското, европейските граждани получат всички тези сведения. Господин Стас, има думата за минута и половина. Е, е, Благодаря, госпожо председател. Госпожо комисар, споразуменията за фалшивите цигари, за незаконната търговия с Филип Морис, с се смятат, че са от голямо значение. Но споразуменията, включително и с British Tobacco и с Japan Tobacco, не са недостатъчни. Въпреки всичко това ние губиме всяка година 10 милиарда евро и, не, и тази цифра не спада от години, повтаряме все 10 милиарда. 10 е, милиарда. Е, нека да си спомним и случая с е, комисаря Дали и с Мишел Петит, който който беше също така адвокат към Филип Морис и който беше в комисията. Е, всичко, всички тези случаи не са, са тясно свързани с е, проблемите с тютюневата, тютюнопроизводителите. Господин Сарвама каза, начина по който се работи е незадоволителен. Ние си задаваме много въпроси относно тези споразумения. Но нормално ли е да се водат преговори с Филип Морип Интернешнъл, когато Филип Морип Интернешнъл се опитва да съди Европейската комисия? Това отговаря ли на член 5 5 и 3 да имам да водиме разговори и преговори с предприятия като а, Филип Морис Интернаш. Тези споразумения полезни ли са въобще? Водат ли до нещо? Вие обещахте, че ще получиме а, е, изследването. Да, надяваме се. И трябва да има и едно изслушване. Благодаря. В последните 10 години публиката не знае какво се случва. Всъщност 10 милиарда е, евро са получени от големите компании за борба с контрабандата. И е, голяма част от тези контрабандни цигари идват директно от е, производителите. Имаше и много процеси срещу Филип Морис, после те бяха прекратени. И ние не сме наясно всъщност къде отиват парите. Знаем обаче колко са щетите от тютюнопушене. 80 хиляди души умират е, на година. И Европейската е, комисия всъщност приема пари от производителите, за да им позволява да троват гражданите. Къде отиват тези пари? Благодаря ви, скъпи колеги. Контрабандата на цигари е повсеместно явление в Европейския съюз, улеснено от Шенген и правата свободно движение в Европейския съюз. Шенген прави възможна контрабандата на цигари. Ето защо и вие носите отговорност за настоящото положение. Шенген 1, Шенген 2 бяха по желание на някои политици, като например на Саркози в Франция. Аз обаче смятам, че ако искате един веднъж за винаги да се сложи край на контрабандата сега и трябва да се сложи край на Шенген. Благодаря ви. А вече на блюкад. Има синя карта за вас. От господин Шваб. Приемате ли я? herr präsident herr kollege ferrand ist ihnen bekannt Благодаря ви, господин председател. Господин Феран, споменахте Шенген. Наясно ли сте, че контрабандата на, цигар... на цигари засяга свободното движение на стоки, а Шенген засяга свободното движение на, на лица? Това не се ли случайно? Уважаеми колега, по никакъв начин не, се обър... не съм се объркал. Смятам, че ако не поставим под въпрос а, връщането на правомощията на национално равнище и на полицейските служби на държавите членки, няма да сложим край на контрабандата. Добре. Mai aveți un, uh, mai aveți un blue card din partea domnului... Още, още някой, кой иска да ви зададе е, въпроса синя карта, господин Лаврия. Да, господин председател, скъпи колега, вие споменахте Шенген. Казаха ви, че всъщност това няма нищо общо с Шенген. Но съществува и една страна, която се нарича Великобритания, която не е в Шенген. Смятате ли, че в техното пространство няма незаконна търговия? Не смятате ли, че вашите, е, ваш, вашата реч е малко не, неясна? Господин Леврия? Ако искате Европа да премахне всички законни правила, да бъдат премахнати правила и е, директиви, с, с които може да се бориме с незаконната търговия. Моите, аз имам, моето предложение има за цел да даде повече сила и мощ на отделните държави, госпожа Гресле. Госпожо председател, скъпи колеги, днешния дебат е всъщност крачка напред. Радвам се, че най-после комисията е, излезе с изявление след като три години мълча, имаше недомлъвки и така нататък. Но искаме да знаеме какви са резултатите от споразуменията, които бяха подписани преди години. Благодарение на тези споразумения се борихме срещу незаконна търговия, но това не са споразумения, с които можем да се борим срещу измамата като такава. Има е, много пропуски по цялата верига и като цяло системите на, на контрол са недостатъчни и доколкото разбирам, Олаф не е могъл да превъзмогне тези проблеми. Били сме твърде търпеливи, даже прек, прекалено индиферентни, но а, вашият ние го казахме и на, вашия, на вашите предшественици в Калининград, в, в Китай се произвеждат много цигари. А колкото до колегата, ако, ако Шенген разрешаваше всички проблеми, нямахме, щехме да имаме много по-малко проблеми. Така че, ние бихме искали да разполагаме с всички е, документи, които са свързани с следенето и проследяването. Само по този начин може да, прецен, да прецениме резултатите от преговорите върху цялата целия процес. Трябва да разполагаме с всички документи, включително и с заплащанията за задържане, с статистиките, всичко, което не е тайна, търговска тайна, включително и какви са контактите с Олаф, какво е неговото място и така нататък. Европейският парламент трябва да знае какво става, защото е, всички трябва да, и, да знаят. Госпожа Гресле, госпожа Яла Сендер иска да ви създаде въпрос с синя карта. Имате думата, заповядате. Благодаря. Искам да разбера логиката на госпожа Гресле. Виждала съм документите. И Олаф работи Знаем, че е, са конфискувани хиляди е, стекове цигари. Но, госпожо Гресле, ние сме приели протокола за борба е, с контрабандата, но вашето правителство не го е направило. Защо? Защо това е така? Не се интересувате, имате други планове интересуваме какво смятате да правите по въпроса за рамковата конвенция. Може би трябва да зададете въпроса на моето правителство. Аз съм евродепутат, аз не съм говорител на федералното правителство. Благодаря. Господин Вон има думата за две минути госпожо комисар. Аз определено приветствам споразуменията между страните членки и четирите големи производители на цигари. Така е, може да се борим с контрабандата и незаконната продажба на тютюневи изделия. И тези компании също имат изгода, защото ако не съществуваха тези споразумения, те също губят е, доходи ние, е, страните членки, също губим от е, такси и акцизи. Тоест, съществуващите споразумения трябва да продължат, а тези, които ще приключат, да бъдат подновени, възможно най-скоро. Не бива да забравяме и момента, че тези споразумения имат отношение към здравето и безопасността. По този начин спираме ефтини цигари да се появяват на е, пазара, които са, доста, са много вредни. Също така и е, приходите от тази контрабанда не стигат до терористични групи извън Европейския съюз, които после се обръщат срещу нас. Комисията трябва да направи оценка на ефективността на сегашните разпоредби и да ни информира за резултатите. Страните членки следва да подпишат протоколите, за да могат да се ограничи незаконната търговия с тютюнови изделия, за да можем да се борим с контрабандата не само извън Европа, но и да пресичаме каналите на вкарване на такива цигари вътре в Европа. Благодаря. Има синя карта към вас от господин Гел. Yeah, Vaughan, Благодаря ви. Господин Вон, колега от Уелс, съгласни ли сте или по-скоро приемате ли факта, че потребителите от Уелс се облагодетелствани от достъпа на по-лесен, на, по- на улесненията достъп на тютюнови изделия в Обединеното кралство. Да, разбира се, ние сме остров, което малко улесни, което леко улеснява възможността да се предпазим от контрабандата, но все пак контрабандата е явление в Обединеното кралство. Благодаря ви за въпроса. Както казаха и други колеги, Обединеното кралство не е част от Шенгенското споразумение и двамата знаем, тъй като пътуваме редовно, че доста строго се спазват правилата за граничен контрол в Обединеното кралство и затова е много по-трудно да се внесат контрабандно стеки в Обединеното кралство, колкото други части на Европейския съюз. Но тук въпросът е да сключим споразумение с титуневите компании, за да може да се, да се каже още по трудно контрабандата на цигари в рамките на Европейския съюз и контрабандата на цигари към Европейския съюз от трети страни. Благодаря ви, думата ви, Рейс, за една минута. Благодаря, господин председател. Две години по-късно трябва 12 години по-късно трябва да видим какво е станало от споразумението между Филип Морис и Европейската комисия. Комисията казва, че има намаление на незаконната търговия, но същевременно експертите казват точно обратното. През 2012 година 4 милиона са били изплатени само, т.е. нищо, 0,5 от е, цената на, е, на количеството контрамантни цигари. Вие казвате, че от юридическа гледна точка всичко е наред, но от етическа и политическа гледна точка нещата никак не са наред. В абсолютно противоречие сме с съдържанието на член 5.3 и на насоките които са залегнали в директивата за тютюновите изделия, с които, по които работихме с Гожа Мак Еван. Така че призовавам да се откажете от продължаването на това споразумение и да се търсят по-ефикасни е, начини на борба. Господ, искате, ще вземете ли си некато от господин Лика? Не, не приемате. Тогава господин Бове, минута и 30. Госпожо комисар, искам само да се върна към първия принцип, залегнал в протокола на СЗО. Има конфликт, основен конфликт между интересите на производителите на тютюн, тютюнови изделия и здравеопазването и здравето на гражданите. В член първи се казва, че заинтересованите страни, т.е. Европейския съюз, трябва да отхвърли всякакъв, пар, всякакво партньорство и споразумения с производители на тютюнови изделия. Нещата са ясни. Ако продължаваме да, да преговаряме, всъщност нарушаваме и европейското право, и международното право е, към разпоредби, към които сме се пред присъединили през 2004 и които са влезли в сила през 2005. Не трябва да е, смесваме из, из, измама и фалшификат. Из, измамата е в съществото на производителите на а, е, изделия, докато е, фалшивите изделия също са загуба за тях. Ние не трябва да подпомагаме измамниците, т.е. производителите на чечениви изделия, които всъщност са част от мафия. Така че аз призовавам да се прекратат всички преговори с производителите на тютюнови издители. Това е против интересите на публиката, на, на, обще, на обществото и здравето му и международното право. И, има въпрос към вас. Е, Благодаря. Госпожа Рис не искаше да отговори на въпроса ми, защото тя няма ясна позиция по въпроса. И затова сега го отправям към господин Бове. Прав сте, трябва да има прозрачност, трябва да има документация, но не смятате ли, че националните полиции, е, Министерството на вътрешните работи, митниците трябва да си вършат е, работата? Защото като че ли има твърде много толерантност от националната полиция към а, трафика и контрабандата на цигари. Това трябва да се справим. Напълно съм съгласен с вас. Трябва да работим и по този въпрос. Но парите, които комисията в момента получава и връща в страните членки, всъщност дават възможност големите производители на цигари да управляват и производството на фалшификатите. Тоест, ние трябва да се борим и с фалшифицираните продукти. Това е скандално е ние да влизаме в съглашение с тези производители. И е, не сме. Е, примерно, в Белгия председателят е, се опитва да прекъсне оратора. Господин Бове, е, Господин е, Кобърн за две минути. Благодаря ви, господин председател. Разбира се, искаме да сложим край на контрабандата и фалшификациите на цигари. Но докато има пълна отвореност на, гражд... на границите в Европа, няма кой да контролира борбата срещу незаконната търговия с цигари. По този начин можем само да, чрез тези споразумения само даваме оръжие в ръцете на индустрията на тютюнопроизводителите. Те са една от основните най-могъщи индустрии. Как ви предлагате да се справим с проблема с фалшифицирани стоки. Предлагате да има пакети за цигари без със стандартни пакети без марка върху тях. Това само ще улесни фалшификациите на цигара. Като сложите край на сложната система за отбелязване на пакетите, която всяка компания има, за да могат да гарантират качеството на своите продукти. Ако се сложи край на този вид специфично пакетиране, ще има цяло море от фалшифицирани тютюневи стоки в Европейския съюз. Как ще защитим нашите граждани? Те искат искат да пушат качествените тютюневи изделия. А Европейски съюз сключват подобни споразумения, с които получава огромни суми от страна на големите тютюневи компании, което е напълно недопустимо. Чрез тези споразумения компаниите от читателната индустрия са поели ангажимент да изплатят 2,5 милиарда долара на Европейския съюз, което си е направо сделка от времето на Алкапоне, което за пореден път показва до каква степен Европейският съюз се е извратил. Благодаря ви, господин Кобърна. Дума да има госпожа Клаудия Шмидт за една минута и половина. Herzlichen Dank. Ähm, благодаря. Госпожо комисар, господин председател, споразуменията казват са нещо добро, но защо, как, не е много ясно, тъй като комисията не може или не иска да ни предостави резултатите от изследването, ако подобно изследване вече е направено или е готово. Е, Споразуменията изтичат през 2016 година, но коя е добавената стойност от това? В крайна сметка сумите не отиват задължително у държавите членки, може, трябва ли ако не се е, продължат преговорите с Филип Мори за продължаване на споразумението, какво ще стане и има ли някаква анкета, извършена от Евробарометър относно резултатите и конкретното последици от тези споразумения. Благодаря ви. Давам думата на господин Гайер за две минути. Благодаря, господин председател, госпожо комисар, уважаеми колеги. Аз съм социал-демократ от Германия, не от партията на зелените и ще видите разликата между мен и господин Бове, например. И нещо много важно трябва да се опомене в този е, дебат, че зад контрабандата с цигари стои организираната престъпност. И ние трябва да се борим с това. те трябва да изперат парите си, да ги инвестират парите, които идват от е, контрабандата с цигари. И това подкопава устоите на обществото и демокрацията. Трябва да бъдем много бдителни в такъв смисъл. Мисля, че ние дори не си даваме сметка колко огромни са рисковете за, от тези е, изключително е, скъпи некачествени цигари. Е, и огромен е, процент от потребителите сега се интересуват от, е, от тези ефтини упаковки. И Европейския съюз трябва да окаже помощ на пратениците на ОЛАФ – които в момента посещават страните основни производителки на контрабандни цигари, не можем да допуснем Олаф да не бъде представен подобаващо. И в края на кращата това е само единия от начините, по които може да се борим с това явление. Не съм съгласен с зелените и останалите, които казват, че трябва да се прекратят тези споразумения. Напротив, не можем само да призоваваме за благотворителност. Трябва да намериме начин да удариме по джобовете на тези, които печелят. Приемате ли синя карта? Няма микрофон оратора. Когато се изказах по въпроса за разликата между измамата и фалшификатите, Световната здравна организация формулира, че измамата е, е, се осъществява от Филип Морис лично с съответните филиали в Русия и други канали. Това са неща, които са признати. И че Филип Морис дори организира а, измами. Но фалшификата, там проблема е, че от него се губят доходи. И е, не знам вие дали разбирате разликата между двете. Е, Световната здравна организация признава ясно отговорността на Филип Морес. Господин Бове, е председателят прекъсва. Благодаря ви. Сега даваме думата на господин Плов. Сигаретен бай Zigaretten, die beschlagnahmt worden sind, um 85% зurückgegangen sind. Очевидно е, че има резултати, тъй като 75% са спаднали участието на на приходите на компаниите от а, извършената конфискация. Така че, може би, данните, които ви цитирате, не са напълно актуални. Всъщност, подходът на тютюневите компании, които подкрепят контрабандата на цигари, вече не съществува и това е пряк резултат от поразумените Я аз за това ги подкрепям. Благодаря ви. Думата има господин Мирослава Пок за минути и половина. Благодаря ви, господин председател. Уважаема госпожо, уважаема госпожо комисар, колеги, според мен тютюнопушенето е един от основните рискове за здравето на европейските граждани. Ето защо всяка стъпка за намаляване на този риск е добре дошла. Същото въжи и за незаконната търговия с тютюневи изделия, тъй като поради нея губим милиони и милиони евро, но има и други отрицателни въздействия, свързани с контрабандата. В а, някои държави членки некачествени тютюнови изделия предизвикат по на зависимост към тютюна сред моите хора, а именно тях трябва преди всичко да се опитваме да закриляме. Освен това, Приходите от този вид на закона търговия с тютюнови изделия допринася за организираната престъпност. Ето защо трябва да се опитаме да се справим с това явление. Затова Европейският парламент ще подкрепим подкрепи споразуменията през 2004 година. За си обаче не можем да подкрепим по същия начин настоящите действия на Европейската комисия. Към момента не разполагаме с надежна информация за бъдещето на тези споразумения. В частност, не знаем дали тези споразумения са постигнали заложените им цели преди години въпреки че преговорите с тютюневите компании започнаха преди повече от година, все още не сме получили информация от Европейската комисия за положението от до година нататък. Не знаем дали сътрудничеството с тютюневите компании е най-добрият подход. Ето защо ми се струва, че този подход, избраната Европейската комисия, не е най-добрият начин да убедим Европейският парламент и европейските граждани, че това не е подходящия подход. Господин Балситис. Благодаря, господин председател. Госпожо комисар, през 2007 година парламента одобри е, споразумението между Филип Морис и е, Европейската комисия, както и другите споразумения, защото смятаме, че това доведе до резултати. Сега, ако се обърнем към, назад към 90-те години, наистина бе постигнат голям, голям напредък и Голямата част, разбира се, от контрабандните и най-вече фалшифицираните цигари идват извън Европейския съюз, включително и в, мой, в, в Балтийските страни. Сега, въпросът е трябва ли да продължиме споразуменията с производителите на тютюно, тютюнови изделия след 2016 година, но ние трябва да знаеме какво, какви са резултати те до сега и какви са били слабостите на споразуменията, които съществуват. Господин Флоренц, госпожо комисар, Малко съм очуден от а, това, че вие споменавате производителите на а, тютюневи изделия, е, говорейки за контрабанда. Всъщност проблема с тях е данъчното и избягване. Ние трябва да направим, да продължим обаче, да правим това, което започнахме да правиме преди няколко години. т.е. да създадем една всеобхватна стратегия за следене и проследяване. Е, е, мисля, че производителите на тютюневи изделия искат да участват в цялостната стратегия. Те имат, е, те имат обаче интерес да е, е, да заявяват е, големи количества контрабандни цигари, но малки количества фалшифицирани цигари, тъй като това е в тяхен интерес. Така че не разполагаме, може би, с необходимите е, системи за контрол. Колегата Гресле навлезе в подробностите, така че няма да навлизам, но разбирате за какво става дума. Благодаря, госпожа Гърлинг. Um, Благодаря, господин председател. Тези споразумения не са идеални. Обект и на критика в нашия парламент, особено плащането за задържане и тясното сътрудничество с, между Европейския съюз и индустрията много тактика на отлагане имаше и по директивата за тютюневите е, изделия, късно се прилага тя. Тоест има сериозни проблеми и с фалшификатите, и с е, борбата с незагодната търговия с тютюневи изделия. И когато нямаме други планове, по-добре все пак, е, макар и внимателно, да се съгласим за сподновяването на тези споразумения. Най-добрият начин обаче да се борим с контрабандата е да прекратим а, е, търсенето на тези изделия, т.е. да помогнем на хората да се отърват от този ужасен навик. Затова и трябва бързо да се транспонира директивата за тютюнови изделия. Благодаря. Сега преминаваме към процедурата за спонтанни изказвания. Много колеги са поискали е, думата, ще давам е, думата на е, по един представител на политическите групи. Заповядайте. За людско здраве, стога морамо бити. Госпожа Петира, благодаря ви, скъпи колеги. Потреблението от тютюневи изделия представлява пряка заплаха за здравето, ето защо трябва да има много стритен контрол върху сектор. Ако добавим и контрабандата, която води до сериозни загуба на приходи, виждаме защо е толкова важно да се засили контрола. Говорим както за здравето на гражданите, така и за данъците, за парите от данъците на нашите граждани. Ето защо ние като Европейски парламент трябва да разполагаме с повече сведения за преговорите, които се водят между Европейската комисия и представителите на тютюната индустрия. Контрабандата е много често разпространено престъпление по източните граници на Европейския съюз и този факт може да бъде обяснен с бедността на населението в тази част на Европейския съюз. Ето защо трябва да дадем възможност на митническите служби да работят по целенасочен начин, както и да дадем възможност на хората да имат по-добри приходи. Благодаря ви. Майк. Уважаеми господин председател, уважаема госпожо Георгиева, всяка година над десет милиарда евро са загубите на европейския съюз от нелегален внос на цигари. трябва да се търсят силни защитни механизми срещу този нелегален внос защото той включва и нелицензирани продукти. по тази причина такива продукти представляват и потенциална опасност за здравето на гражданите. нелегалният внос също така носи и социален риск. той предпоставя нерегламентирани трудови отношения и поставя работниците в този сив сектор в още по голям риск близо десетте милиона цигари които дневно биват вкарвани в моята страна българия и за които не се плащат данъци нанасят непропорционално висока икономическа вреда. според изчисления на различни организации моята страна търпи загуби за най малко четиристотин и петдесет милиона лева годишно от акциз и ддс сума която надхвърля общите разходи за месечни помощи за деца и са десеткратно повече от общите разходи за превоз на ученици и за безплатни учебници. в името на кауза да бъде спряна тази практика смятам че чрез подновяване на споразуменията с големите тютюнопроизводители ще се дадат по здрави механизми за повече социално отговорен контрол и прозрачност. благодаря. уважаема комисар георгиева много критики отнесоха тютюневите споразумения днес в тази зала. очевидно те не са перфектни но също така са необходими за да бъдат защитени интересите на производителите и както трябва да се увеличи контролът върху прилагането на тези споразумения. известно е че българя е традиционен производител на тютюн и тютюневи изделия. само в производството на тютюн са заети около пет процента от работещите в селското стопанство а на тютюна се падат тринадесет осем процента от износа на земеделска продукция. изчисленията показват че тютюнът осигурява работа и доходи на около тридесет и пет хиляди стопанства. отрасълът е изключително важен за редица региони в България и се явява единствен поминък в някои общини ето защо всякакви рестриктивни мерки срещу производителите и сектора биха имали сериозни негативни резултати. същевременно контрабандата и фалшивите производители нанасят сериозни финансови загуби на българските производители. затова подкрепям идеята комисията да помисли за затягане на контрола върху спазването на тези договорености тези споразумения да се постарае да прекрати контрабандата. благодаря за вниманието poštovana gospođo povjerenice poštovani gospodine predsjedavajući ako. господин Яковчич, благодаря. Тези споразумения, ако можеха да се справят с контрабандата и фалшификата, много добре. Но ако те можеха да се справят и с загубата на тези 10 милиарда евро за националните бюджети, толкова по-добре. Но, както каза госпожа комисар, че има известни съмнения за това колко ефективно действат тези споразумения – тук се поставят под въпрос интересите на много страни. И е, смятам, че ние трябва да работиме не само с големите производители, а да се търси възможност за защита и на по-дребните производители. Защото за някои страни, примерно за моята Харватия, тази индустрия е изключително важна. В такъв смисъл е, трябва да се предвиди защита и на древните производители в това отношение. Господин Ферейра, една минута. Благодаря ви, господин председател. Госпожо комисар, трябва да се дадат обяснения, свързани с, споразуменията, сключени между Европейската комисия и индустрията на тютюнопроизводителите. производителите. Така, например, каква е целта на споразуменията борба срещу фалшификацията и контрабандата на цигари. Обаче самата индустрия предоставя експертите, които тестват цигарите и вземат решение дали те са фалшифицирани или обект на контрабанда. Така че очевидно трябва да се изясни връзката и сътрудничество на Европейската комисия с тютюневата индустрия за борбата с законната търговия. Така че аз съм съгласна, трябва да се направи пълна оценка и на средствата върнати на държавите членки в рамките на тези споразумения. Ясно обаче, че трябва да предприемем много по-строги мерки в борбата срещу зависимостта от тютюнопушенето. пушенето. Така, например, трябва да се предоставят възможност за, за поставяне на консултации на желаящите да се откажат от този навик. Благодаря ви. Давам думата на госпожа Днехи председател на Европейската комисия Кристина Георгиева. Бих искал да, благодаря, да ви благодаря на всички за участието в този дебат, който е много сложен, Наистина темата е много сложна. Още веднъж бих искала да се извиня за това, че е, така обърках някои е, имена и партии. Не го направих нарочно. Господин Стас, господин Гер, исках да ви благодаря за вашия принос. Сега нека се спра на пет точки. и да ви кажа как ще продължи дебата с парламента по темата, която обсъждаме в момента. Аз лично ви обещавам, че ще направим всичко възможно, за да определиме ролята на специфичният инструмент. Всички сме единодушни, че е нужен един по-всеобхватен подход, че един инструмент не е достатъчен и трябва да видим какви ще бъдат инструментите за бъдеще. Макар и да има различни мнения, имаше една Е, едно нещо, по което всички бяха абсолютно единодушни. Повече прозрачност. И това може да стане, разбира се, в светлината на една открита дискусия. Сега, до толкова, доколкото може да има прозрачност, ще има прозрачност. Ще, е, ще е, ще договориме доколко вие можете активно да участвате в е, е, цяла, целия процес. Сега, трета, трета точка. В момента не се водат преговори. Сега, в пред, в, в споразумението е записано, че две години преди изтичането на споразумението трябва да се помисли за евентуално неговото му продължаване. Тоест в момента ние проучваме дали, дали има интерес. Очевидно от страна на Филип Морис има интерес да се е, продължи този договор, но преди да предприемеме каквато идея стъпка, ние ще направиме една оценка на въздействието. В момента тази оценка се извършва и на основата на резултатите от тази оценка ще решиме какво да правиме след консултация с съвета, след консултация консултация с Европейският парламент. Тук имаше е, така гласове за, някои бяха ясно изразени, някои бяха по-умерени, е, някои бяха абсолютно против. Така че наистина трябва да прецениме какви са плюсовете и минусите, какви са е, печалбите и загубите пред, преди да започнем. Но Както казвам, още веднъж повтарям, в момента не се водат преговори. А сега, четвъртата ми точка е въпрос, който ми беше зададен и аз ще ви отговоря е, директно. Можем ли да водиме преговори е, предвид е, член 5 е, алинея 3 на рамковата конвенция на СЗО. Там се казва, нали, не, не, да не се влиза в преговори, вие това го почетахте, но аз мога да ви кажа, че ние разпочваме ние разполагаме с нас, насоки за а, а, прилагането. И това всъщност са преговорите. Тоест, ние не можем да вземем решение, но протокола, както знаете, се придружава от и допълва от насоки. вие, колкото до независимите лаборатории, вие сте абсолютно прави, необходими са. Някои от вас споменаха, че ако самите производители разполагат с методите за извършване на оценка, то тогава ние не, не разполагаме с необходимите инструменти. Да, наистина необходимо е да се е, прибягва до независими лаборатории. Същевременно споразуменията доведаха до е, значителен спад на незаконната търговия. Е, само да ви ето ние почти обсъждаме нещата в продължение на час и половина, а за този час и половина а, са били задържани кашони и кашони цигари. Така че това са, това са количества, които не са отишли на пазара. По този начин, по някакъв, все пак пред, предпазваме нашите е, е, млади хора и допринасяме да не се, е, да не се увеличава загубата за нашия е, бюджет. Разбира се, резултати има. Но в момента разполагаме с директива, разполагаме с протокол. Но трябва да направим всичко възможно. И разбира се, вие сте абсолютно прави, унези измежду вас, които казват, е, първо трябва да се прилага директивата и да е, се види по какъв начин се прилага протокола. Да, необходими са и други инструменти за бъдеще, които да допълват тези два инструмента, директивата и протокола, които искаме да е, използваме за борба срещу пушенето дори, ако искате, и разбира се, срещу законната търговия и измамите. Така че благодаря ви за помощта е, в този дебат. Благодаря ви. Приключва